сме. Гласуваме изменение 5. Гласувахме първата част, сега втората част. За, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Още веднъж ще повторя. Не казвам първите две цифри. 6060, само казвам последните две цифри. И така, сега гласуваме изменение 6. Госпожа Гарсия Перес е вносител. Искам да проверим 24, ако е възможно. Да, разбира се, можем да проверим изменение 24, електронно гласуване. Извинете ме, госпожо председател, че пак се намесвам, но само да ви потвърдя като докладчик в Сянка. Повтарям ви, значи, и ви потвърждавам, че моите колеги от НП не са гласували измененията, тъй като все още сме в началото. Ако сте така любезна, бихте ли започнали от начало гласуването, защото имаше недоразумение. Наистина знам, госпожо председател, че нямаме време, но пък не сме и гласували. И това е не е по-маловажно. Извинявам се, но не можем да гласуваме отново по вече гласувани текстове. Ще започнем сега с изменение 24. Начало на гласуването. И така, Двама депутати от ИФД трябва да си изварят картите, защото тук не излиза бройката. Казвам, че двама депутати от ЕФД трябва да изварят картите си, иначе не можем да гласуваме. Така че много ви моля да го направите. Наистина се извинявам. Не можем да гласуваме, защото от ЕФД има две карти повече. И пак казвам, тук се гласува само от страна на комисията ФЕМ. Тук гласуваме бюджета на ФЕМ. А от ЕФД има два гласа повече, две карти повече. И те трябва да извадят картите си. Ще се опитаме да започнем наистина и се извинявам, но наистина трябва да гласуваме изменение 24, начало на гласуването. Не, все още има една карта повече от ЕФД, не две карти повече. Не мога да разбера какъв е проблемът, обаче двама депутати от ЕФД трябва да изтеглят картите си. И още веднъж казвам, само комисията по жените гласува тук. Защото иначе не можем да продължим. Много съжалявам за този проблем. А какво да направим? Госпожа Роман, Да, госпожо председател, може ли да проверим кой присъства тук от ЕФД? Ако знаем кой присъства, в такъв случай ще знаем и кой трябва да изтегли картата си за гласуване. В такъв случай ще можем да продължим нататък. Е, председателката, да, в момента работим по това и се опитваме да разберем. Mrs. Sinclair isn't here.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 Никой няма от ФД. Така ли? Малко сме объркани тук. Започваме отново в такъв случай. Се опитваме да гласуваме по изменение 24. Начало на гласуването. Еми, още, още е проблема. Си стои, двама души от ЕФД гласуват. The... Наистина се извинявам за този хаос. Но сега гласуваме отново по изменение 24. Гласуваме с имената и ще, просто ще махнем имената на двамата души от ЕФД. И така да гласуваме още веднъж по изменение 24, начало на гласуването. Гласуването приключва. Да, ясно е, че се отхвърля. Така че преминаваме към изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26 от Фигуриедо за, Ще проверим изменение 6. Начало на гласуването. От, изменението от Гарсия Перес. Не сработи. Започвам от начало. Начало на гласуването по изменение 6. Край на гласуването. Отхвърля се. 26. Гласовете за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Проверка. Електронно гласуване по изменение 7. Начало на гласуването. От НП има един повече. А, добре. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Начало на гласуването по изменение 8. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. Трябва да гласуваме по 11 за, против, въздържали се, приема се. А сега по номер 12 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 13 на Гарсия Перес за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 15 за. А то отпада, така че направо преминаваме към изменение 28 за, Против. Въздържали се. Приема се. Проверка за 28. Начало. От НП има един повече. Така, не, добре е гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 се отхвърля. 29 за, против, въздържали се, приема се. Не, добре, проверка за 29, начало на гласуването. Социалистите имат един глас повече. Сега вече е нормално. Край на гласуването. Хвърля се. Сега изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 30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 Då kan vi... Ehm, Започваме нашето съвместно заседание с Комисията по граждански права и свободи. Искам да приветствам с добре дошли всички колеги. Добре дошли на всички от секретарята на преводачите, на сътрудниците, Добър ден на всички. Желая ви успешно начало на работата през тази есен. Сега можем да приемем дневния ред, тъй като няма предложения за изменения. Протоколите от 22-23 юни са във вашите папки можем да преминем нататък с темата за трафика на хора. Комисията направи предложение за директива за предотвратяване и за справяне с трафика на хора, защитата на жертви от трафика на хора – Голяма част от трафика на хора всъщност засяга жени и деца. И за това този доклад е в компетенциите както на Комисията по граждански права и свободи, така и по в компетенциите на Комисията по правата на жените и равенството между половете. Затова решихме по силата на правило 51 да проведем общо заседание, имахме и общ семинар, където отговорните докладчици и колегите от двете комисии имаха възможност да обсъдят подробно темата. Имахме на 13 юли презентация на съвместното ни заседание на това предложение – от името на двамата докладчици. Днес предвиждаме едно ориентировачно гласуване. Целта е да получим мандат за преговори с съвета. Радвам се, че мога да кажа, че имахме отлично сътрудничество между двамата докладчици от двете комисии отлично сътрудничество с всички колеги от комисията Либе, както и с секретарията на тази комисия. Много съм доволна от това добро сътрудничество. Преди да преминем към ориентировачното гласуване, искам да дам думата на двамата отговорни докладчици. Първо ще дам думата на госпожа Едит Бауер от името на Комисията по равенството. Uh, Благодаря за тази възможност е, да говоря за тази доста необичайна ситуация, пред която сме изправени, защото обикновено имаме обсъждане спрямо измененията, които се предлагат. Сега, що се отнася обаче до тази конкретна ситуация, тук през лятото получихме много конкретни изменения, повече от 200 изменения. И беше невъзможно да се обсъдят всички компромисни предложения с всички заинтересовани лица. Аз лично искам да се извиня за това, да се извиня от името и на колегата. Наистина ви моля да приемете тази извънредна ситуация. Бих искала да благодаря за наистина изключително доброто сътрудничество. Виждате от резултата, че по 90% почти от списъка за гласуването сме постигнали съгласие с колегата представител на социалистите от комисията Либе. Просто сме е, разделили гласуването, що се отнася до а, различните политически групи и до отделните комисии. А, бих искала да помоля нашите колеги от НП, от Либе, да следват този лист за гласуване, този списък за гласуване, предложен от ФЕМ. Аз а, всъщност говоря и от името на докладчика в Сянка от комисията Либе от групата на НП. Искам да благодаря и за изключително доброто сътрудничество, както с секретарията, така и с представителите или отговорните а, лица, с които работихме. Наистина сътрудничеството беше изключително. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Бауер. Давам думата на госпожа Хет. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да кажа, че на 100% подкрепям казаното от госпожа Бауер. Сърдечни благодарности към всички, които сътрудничиха с нас. Много плодотворно сътрудничество. Това е само началото. Още дълъг път ни остава, но ако продължим по този начин, законодателството, което ще изковем, ще е изключително добро. Искам да спомена нещо, което е споменавано няколко пъти и ще се обсъди по време на гласуването. Компромис номер 71 от колегата Емин Бускорт. Този компромис не включва цялото изменение 95. Затова аз искам да има отделно гласуване по изменение 95, когато стигнем до компромис 21. 21, а не 71. Благодаря. Благодаря, госпожо Хет. Госпожа Саргентини. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да спомена предлож... Е, компромисно предложение 21. Нашето изменение 98 във връзка с данните също не е включено в компромис 21 и а, бих искал да предложа устно изменение. В противен случай бих искал да се гласува нашето предложение за изменение 98. Благодаря. Yes, we will vote on this uh, amendment. Да, ще гласуваме по изменение 98. Е, Можем да преминем към гласуването. Още веднъж искам да ви напомня, че става въпрос за ориентировачно гласуване. Радвам се, че днес поделям председателския пост с председателя на комисията Либе, господин господин Лопес Агилар. Имахме отлично сътрудничество и в рамките на председателствата на комисиите, така че можем да започнем веднага с това ориентировъчно гласуване. Предполагам, че всички са готови вече. Започваме гласуването. Започваме с изменение 116. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер едно. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 119. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 122. За. Против. Въздържали се. Приема се. Добре. Проверяваме изменение 122. Гласувайте, моля. The, because we have 70 PPP too many, so it's the, it's the thing which is not just a second, we check with the, with the technicians. We must check with the technicians. I don't know the problem, but... Има известен технически проблем. Не съм съвсем наясно какъв е той, но ще трябва да изчакаме техниците. I'm so sorry, but it's some problematic with uh, electronic vote. Много се извинявам, обаче имаме проблеми с електронното гласуване, така че ще гласуваме с дигане на ръка. Гласувайте по изменение 122. За. Again. Против? Yes. It's Приема се. Не можем да проверим, защото имаме проблем с техниката преброихме вдигнатите ръце, 6 гласа в повече има за, така че се приема това изменение. Надявам се, че проблема с техниката ще бъде решен. Сега преминаваме към компромис номер 2. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 124. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 125. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20. За, против, въздържали се, приема се. 21. За, не, то отпада. Преминаваме към 130 за. Изменение 130 за, против, въздържали се, приема се. 131. Госпожа Първанова, моля. Госпожо председател, имаме устно изменение. Всъщност има три хоризонтални изменения, които са поставени в края на списъка, но те трябва да бъдат гласувани тук. Може ли първо да гласуваме по тези изменения, които са в края на списъка, защото става въпрос за 72, 100 157, 158, компромис 6. Е, тези изменения са в края Трябва обаче да бъдат гласувани тук. Yes, Mrs. Да, госпожо Първанова, възможно е да гласуваме сега. Тук виждате ги в списъка на страница 21, ако не се лъжа. Последната страница. Всички ли откриха къде са тези устни изменения от страна на Алде? Първото устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второто устно изменение от Алде. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имаме и устно изменение от страна на зелените. Можем ли да гласуваме за? Против? Въздържали се? Приема се. Значи връщаме се сега на изменение 131. За, против, въздържали се, отхвърля се. was not adopted. Was not adopted, yes. No. So we vote on Amendment 21. Yeah. yeah. Which is, yeah. yeah. Yes, Mrs. Power, we... Да, госпожо Бауер. Гласуваме по изменение 21. За, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 132. Ако искате да се изкажете, поискайте думата и включете микрофона. Чух, че някой иска да се изкаже. Преминаваме към гласуване. на госпожа Парванова. Ние помолихме 131 да се провери по електронен път. Добре. 131 проверяваме по електронен път. Ще направим опит с системата. Изменение 131. Гласувайте, моля. okay. So even if I have all these too many. Yes, it's uh, rejected. Отхвърля се. 15 гласа за, 34 против, 1 въздържал се. Така че се отхвърля. Изменение 132 за, против, въздържали се, приема се. 23 е оттеглено. Преминаваме към изменение 133 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Сега е изменение 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 136 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 139 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5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 против, въздържали се. Проверяваме. Изменение 153. Електронно гласуване. Гласувайте, моля. Гласуването приключи.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 против, въздържали се, отхвърля се, 156 за, против, въздържали се, отхвърля се, 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 6 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, приема се. Ще направим проверка. 163. Начало на гласуването. Край на гласуването приема се. 27 гласа за, 21 против. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, искам да представя устно изменение тук по 165, член 10, параграф 5. Искам след текста да се добави, че държавите членки ще действат по силата на директивата на съвета. Моята поправка всъщност е да се добави числото Директива 2004-81 става въпрос за разрешенията за пребиваване. Някакви възражения? Микрофон, госпожо Бауер. Това е покрито от изменение 162, което всъщност вече е прието. Е, така, всъщност, Можем да гласуваме по това външно изменение, но имаме обяснение от госпожа Бауер и така по 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по 168 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. След това минава на 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. 176. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 27 за, 21 против, 177 за, против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 против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега стигаме до компромисно предложение 7, за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, приема се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим по 192, начало на гласуването. Изменение 192. Край на гласуването. Приема се. 25 са гласували за. Изменение 193 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. След това изменение 200 за, против, въздържали се, приема се. 201 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Изменение 204, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се с 24 гласа против. 205 изменение за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 45. Първата част на 45 за, против, въздържали се, приема се. А сега изменение 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, приема се. По първата част на 210 за. Да проверим 209. Изменение 209. По 209. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 210. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим 210, втората част на 210, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 211 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се.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 223 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въз... въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме на 54-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме направо на компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, да проверим 61 Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Минаваме на изменение четвърто. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 15. За, против, въздържали се, приема се. И сега стигаме до изменение 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се. Тук, според мен, трябва да проверим 68, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение 21. Давам думата на госпожа Хед. Да. Искам да поговоря още малко по това, което казах в началото. Изменение 95 отпада, ние обаче искаме да има отделно гласуване по това изменение 95. Може ли госпожа Хет конкретно да обясни кои думи иска да бъдат гласувани отделно? Yes, the... Госпожа Хед, става въпрос за първата част. Втората част държавите членки shall exercise due diligence in identifying and eradicating the public sector involvement or complicize in trafficking. Сега всички знаят за кой текст става въпрос. Отделно гласуване по изменение 95. Можем ли да гласуваме за? Против? Въздържали се? Приема се. Трябва да гласуваме по компромис 21. Имате думата. Много се извинявам. Аз поисках да има отделно гласуване по 98, защото смятаме, че то не се покрива чрез компромис 21. Това е едно изменение, в което се казва In full respect of the data subject. Това е допълнението, което се прави. Става въпрос за правата на лицето, за което се събират данни. Yes, first of all we vote on... Добре, първо ще гласуваме по цялостния компромис, изменение 21 и след това ще гласуваме по 98. Бък защо, казва оратор. Вие гласувахте току-що по 95, което според някои се покрива от компромис 21. Добре, благодаря. Сега гласуваме по компромис номер 21 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по изменение 98. Чухте обяснението. 98 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 99 за,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 Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Не отхвърля се, извинявам се. 25 гласа против, 21 гласа за. Отхвърля се. Сега изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108, проверяваме по 107. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против,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 Изменение 115. Начало на гласуването. Край на гласуването. 26 гласа за, 19 против. И сега окончателното гласуване по предложението на комисията с измененията. Електронно гласуване. Гласувайте, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се доклада 42 гласа за, 1 против, 5 въздържали се. Поздравление за отговорните докладчици. Благодаря на всички вас за това, че проявихте търпение. В началото имахме проблем с гласуването. Благодаря на всички вас за доброто сътрудничество.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 Моля да вземете местата си. Трябва да продължим нататък. Уважаеми колеги, заемете местата си. Ако искате да разговаряте с някой колега, направете го извън залата. Nu fortsätter vi. Продължаваме съвместното ни заседание на Комисията по равенството и Комисията по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи, ФАМ и ЛИБЕ. Сега ще разгледаме Европейската заповед за защита по силата на правило 51 Имаме сътрудничество между двете комисии и тази част от заседанието ще бъде ръководена от двамата председатели на двете комисии, мен и господин Лопес Агилар. Вероятно знаете каква е тази инициатива. Тя беше поета от няколко държави членки. Става въпрос за създаването на Европейска заповед за осигуряване на защита. Целта на тази заповед е да защити жертвите дори когато те пребивават в някаква друга държава членка, различна от държавата си на происход. Проведохме съвместни разисквания между двете комисии. Крайният срок за измененията беше определен на 12 юли. Сега имаме 141 изменения. Целта е днес да ги обсъдим на това съвместно заседание. Искам да дам думата на двамата докладчици сега. От името на Комисията по равенство, това е госпожа Хименес Бесерил, а от името на Комисията Либе госпожа Ромеро. Първо давам думата на госпожа Хименес Бесерил. Моля. Sí, buenos días. Да, благодаря. Добър ден. Споменахте вече колко са измененията. Няма и аз да казвам техния брой. Просто ще почертая, че е голям. Получихме много предложения за изменения, нещо, което всъщност доказва красноречиво, че всеки има отношение по този въпрос и е доказателство, освен това, за колко удачно ние действаме в нашите държави, когато защитаваме правата на жертвите в собствените си страни. Получаваме подкрепата на Европарламента, с други думи. Така че ще продължим да приближаваме позициите си, за да може крайният резултат да гарантира закрила, защита на жертвите, където и да се намират те. Като проучихме в дълбочина всички изменения, със сигурност вече могат да потвърдя отговорно, че е възможно постигането на компромисни решения, които да отразяват съдържанието на всички изменения, свързани предимно с член първи на Европейската заповед, като се уточняват нейните цели. Целта, значи, е защита, закрила на всички жертви, закрилата и защитата, на които имат право и които ние трябва да защитим. Благодаря на всички колеги, защото обогатиха, успяха всъщност значително да обогатят съдържанието на нашия доклад. Аз самата лично съм подчертавала, че пътят на тази проектодиректива директива не е лесен и няма да бъде лесен и за бъдеще, защото законодателството е различно от една държава в друга. И това е всъщност голямото препятствие, което трябва да предскочим. За да може, за да може в крайна сметка да имаме този инструмент. И в това се изразява всъщност и нашето най-голямо предизвикателство да постигнем признаването на тази европейска заповед, без да игнорираме местното законодателство. Разбира се, трябва да отчетем свободата на всяка държава членка и свободата на всеки отделен индивид. Разбира се, знам, че всяка държава съумява да отчете обстоятелствата, при които жертвите се нуждаят от защита. Затова съм оптимистично настроена и със сигурност ще успеем да преодолеем различията, които днес ни делят. На първо място, разбира се, в името на жертвите. Винаги, още от самото начало, съм се целила много нависоко. И затова смятам, че измененията също се целят нависоко и са амбициозни, тъй като обхващат много видове жертви. Жертви на търговия с хора, на организирана престъпност, на насилие, насилие срещу деца и възрастни, тероризъм, както разбира се и факта, е особено положителен факт е, че успяхме да включим някои обучителни програми между държавите членки и много други подобрения, които включихме в текста на доклада и на измененията, и които в момента поради липса на време няма да цитирам. Ще ви ги обясня, ще ви ги изложа на... в личен разговор или в лична среща, ако сте заинтересувани. Смятам, че дебата, който сега ще начеменем, ще ни помогне да откроим важните от по-маловажните изменения. Има някои изменения, които за момента не са важни и няма защо да задълбаваме в тях, защото задълбават пропаста на различията между нас и между държавите членки. Ако това се окаже в крайна сметка причина, поради която някоя държава членка ще отхвърли изменението, няма защо да тръгваме на това изменение. Ако, например, в една държава членка може да се признае нещо, което в друга няма да бъде признато и прочее. С други думи, да търсим общото, а не различното. Аз лично смятам, че имаме време. Имаме време, ориентировачният глас е предвиден за 29 септември, така че няма защо да бързаме, няма защо да се бавим, разбира се. Имам определено усещането, че в крайна сметка всички ще бъдем горди от постигнатото, защото или с подкрепата си, или с критиката си сме успели да обогатим съдържанието на доклада. И ако приемем доклада, със сигурност ще сме успели, ако не да разрешим всички проблеми, поне да подобрим качеството на живота на нашите граждани. Благодаря. Благодаря много. Сега давам думата на госпожа Ромеро. Eh, Много благодаря и аз искам да започна с думи на благодарност към всички онези, които ни предложиха изменения. И аз също искам да подчертая, че основното разногласие е член номер едно, а именно обхватното поле. Дебатът не е маловажен, така че дано, дано успеем да направим така, щото всички да гласуваме инициативата за заповедта за закрила и да я приемем. Продължавам да подчертавам дебело същината. В какво се състои тя? Някои държави членки използват превентивен начин на законотворчество, като установяват полицейски или административни, т.е. правоприлагащи или правоохраняващи мерки, които понякога избързват дори и са по-бързи от самата съдебна система. Съдебната им система е много бавна. Така че има държави, в които процедурата е бърза и благодарение на тази бърза процедура може да се избегне убийството на жени, например, в резултат на насилие. Но Факта, че тези правоприлагащи мерки са понякога предшестващи самата съдебна процедура, не е причина, достатъчна причина ние да ударим на камък поради хармонизиране или някаква друга причина хармонизиране на законодателства. Защото просто играем с човешки животи, докато ние хармонизираме и се уточняваме, хората загиват. Ето за това превентивното законодателство, превентивното действие, което избързва преди, понякога, както всички знаем, бавната съдебна система, не бива да ни пречи на нас. Не бива да ни кара да определяме обхватното поле на този първи член като функция на различните законодателни системи или изобщо административни системи на държавите членки. Водещото начало трябва да бъде не това, а живота на жертвите. Например, знаем със сигурност, че комисията е на това мнение, на противното на нашето мнение и е против. Затова предлагам, както предложи всъщност и правната служба на парламента, да се позовем на така наречения 13 член и да поискаме прилагане на свобода на движението и към тези хора, към тези лица, които са обект на насилие, които са жертви. Ето това може да бъде предложено, например, на следващото заседание на съвета на министрите на вътрешни работи. Така че в това се състои всъщност важността на нашето решение. Парламента може да изпрати сигнал, знак, откъдето ясно да се разчете, че ние сме за опазване правата на жертвите, независимо от това, независимо от това какво е законодателството на съответната държава членка. Ето този е сигнала, който трябва да изпратим към съвета. Има различия. Има различия, естествено, в мерките, предлагани в измененията, свързани с един или друг въпрос. Но аз не се отчаявам, смятам, че ще стигнем до компромис. Това е моето мнение, това е мнението и на моята група. С други думи, ще постигнем компромис по максимален брой изменения. Благодаря. Вам так ми... Много ви благодаря, госпожо Ромеро. Първи в списъка за изказване е госпожа Ернст. Моля. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Zunächst erstmal... Много благодаря, госпожо председател. На първо място и аз да започна по същия начин, като предшестващите ме оратори. Благодаря. Благодаря на всички за положените усилия. Тези усилия всъщност са гигантски, защото знаем колко са различни съдебните системи на държавите членки, но пък от друга страна това са усилия, които показват колко твърдо решени сме в Евросъюза и тук в Европарламента да помогнем на страдащите от насилие жени. Така че, освен това наше първо предложение, след това трябва да го въплатим в конкретен правилник на действие все още не се свършва, с други думи, нашият, нашият ангажимент с този проект от доклад. В доклада са застъпени пунктове, свързани с предложенията на докладчиците и альтернативните докладчици в сянка от нашите две комисии. И в доклада, и в измененията целта е една и съща, но смятам, че може да бъде още по-силно застъпен начинът, по който е езиково, по който фактически се подчертава необходимостта от закрила на признак полово различие, както и различието търпяно от малолетни. В някои пунктове смятам, че има недостатъчно изчистени моменти, свързани с евентуалното нарушение на тази заповед. Тук. Тук смятам, че трябва да работим, за да постигнем един по-добър крайен вариант на съответното и изменение, за да може да стане ясно, че е абсолютно забранено нападателят или насилника да има каквото и да било след това взаимодействие с жертвата. Друго нещо, което ми се струва не по-малко важно, е събирането на данни. Тези данни трябва да бъдат съхранявани и опазвани. Не бива да има никакъв регистр, никакъв архив, където да се пазят данните на жертвите. Данните на жертвите са важни, но трябва да бъдат предпазвани от неправомерна употреба. Срокът от 15-20 дена е приемлив. Това, разбира се, ще го уточним по-нататък. Благодаря. Е, так, се. Благодаря, госпожо Ернст. Давам думата на господин Яколино. Благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря. И, и благодарностите ми, разбира се, са и към двете докладчици – Умерен е техният подход, много добре премерен, е, предвид, разбира се, обстоятелството, че това е много спорен въпрос. По време на едно от последните заседания на Испанското председателство, да не забравяме, че Испанското председателство се спречка с комисар Рединг именно по тези въпроси, тъй като се оказа, че това предложение настъпва много мазоли. Предложението, разбира се, съдържа и конкретен срок. Срок, до който трябва да има признаване на тази заповед. Уточнява се, че този срок няма да бъде днес или утре, но аз смятам, че ни е нужно нещо и по-конкретно. за да може, ако не спазим един определен срок, да има мерки, санкции. Не съм съгласен с преждеговорившата с, по въпроса, че няма нужда от регистър или от архив, където да се пазят данни. Аз определено съм на противното мнение. Смятам, че е необходимо, особено при един толкова чувствителен въпрос, като този, който ни занимава. И сега по въпроса за закрилата, защитата на хората, на лицата, трябва да бъдат придружавани от мерки на защита и закрила на семействата им, на същите тези лица, търпящи насилие. Благодаря ви. Много ви благодаря. Следващия оратор е госпожа Яна Кодакис. Моля. Благодаря. На първо място, като докладчик Сянка от името на Комисията по правата на жените, трябва да кажа, че споделям вижданията на докладчика. И аз се надявам, че един ден тази заповед за осигуряване на защита ще види бял свят. Много е важно обаче тя да бъде проектирана правилно и това ме притеснява. Аз говоря от името на Тимати Кърхоп, който е докладчик сянка от името на либералите. Той трябваше да отиде на заседание на председателския съвет, затова ще цитирам онова, което той казва. Той е юрист, така че нещата са много технически. Ние смятаме, че жертвите на домашно насилие трябва да могат да се предвижват в рамките на Европейския съюз, като имат увереност, че ще получат закритане, закрила, независимо къде се намират. Трябва да работим с европейските партньори за постигане на тази цел. Принципно приветстваме целите на Европейската заповед за осигуряване на защита. Въпреки това обаче има някои нерешени въпроси, свързани с правените основания и приложното поле на този инструмент, които застрашават а, неговото съществуване. Затова ние смятаме, че трябва да се работи допълнително по текста за да се справим с тези трудности. Искам да очертая съвсем накратко нашите притеснения. На първо място, ние смятаме, че доклада в настоящия му формат надхвърля приложното поле на правните основания по силата на наказателството право. Аз съм убеден, че не трябва да се позоваваме на гражданско-правното законодателство на държавите членки. Изменение 89 до 92 засяга договора за Европейския съюз. Договора за Европейския съюз не е такова правно основание, което може да бъде използвано. Не можем да базираме инструмент на несъществуващо правно основание. Освен това, номер 3, изменения 250, 260, 270 и 280 говорят за сроковете. Сроковете са важни, но не можем да подкрепим такова предписване, очертаване на крайни срокове и накрая изменения 105, 106, 228 са свързани с факта, че че не трябва да се налагат разходи върху защитеното лице. Ние не смятаме, че трябва да се налагат обаче и на държавата членка. Благодаря, госпожи Конодак. И на Кодак издавам думата на госпожа Коста, моля. Си, е, президенте, io credo che le relatrici abbiano fatto... Благодаря. Смятам, че докладчиците са положили много усилия и са работили в област, която това не е тайна за никой от нас, има нужда от бързи, спешни действия. С други думи, това не е случайно съвпадение, не е случайно се подемат инициативи в този дух от страна съвета, от страна на държавите членки, така че наложително и ние в парламента да действаме. Знаем, разбира се, че всички или поне всички европейски държави участваха активно в, през последните години в изработването на едно по-напредничаво законодателство, което да закриля, да защитава жените и да задушава още в зародиш, ако е възможно, насилието срещу тях. Една такава заповед за защита – една такава заповед за защита вече съществува като фигура в много държави и членки. В моята държава, например, има смесица от административни мерки, смесващи административни и юридически санкции. Разбира се, всяка държава членка има съответен вътрешен автономен правен механизъм. В общностното право обаче имаме чести примери за това как Европа не само отчита съществуващото, а и постига напредък, с други думи надхвърля вече съществуващото. Аз съм докладчик в сянка от страна на комисията по правата на жените, така че искам да спомена член 3 от учредителните договори, където се твърди, че Европейският съюз е територия на борбата срещу насилието. След обаче приемането на Лисабонския договор трябва да, направим още една стъпка напред по посока на прилагането на третия стълб. Би било непростимо парламента да се откаже от ръководната си роля в този смисъл. Съгласни сме, безрезервно сме съгласни по редица пунктове. Благодаря на извършната до момента работа от докладчиците в този смисъл, както и двете от тях подчертаха, главната ни цел е – закрилата, защитата на жертвите. Има примери на жертви, които са обект на закрила в собствената си държава членка, но когато излязат вън от нея, я губят. Ето за това с този нов инструмент ще успеем да разрешим съществуващите конфликти, да преодолеем препятствията и разбира се да спечелим на наша страна общественото мнение. Благодаря. Благодаря госпожо Коста. Следващия оратор е госпожа Билбао. Моля. Много благодаря, госпожо председател. Аз представлявам групата АЛДЕ и искам в това си качество да почертая. че въпросите, свързани с правната основа и с обхватното поле, все още не са разрешени. На последното заседание на комисията ни помолих представителите на Еврокомисията и на Евросъвета да ни кажат на къде всъщност искат да вървим с този общ проект. И днес, след като изслушах докладчиците, продължавам да смятам, че не напредваме. Намираме се там, където бяхме преди. Смятам, че с политическа воля можем да напреднем по начин, по, кой, по който обаче може би до сега не сме предвиждали като действие. Има някои изменения от страна на АЛДЕ, които целят следното. На първо място, подобряване на правната основа на тази директива, съгласно изводите на юридическото проучване, изработено по този толкова сложен въпрос от, Европейската, от службата на Европейския парламент. Това първо. Второ, измененията ни целят да подобрят координацията, която се предвижда да се развие между държавите членки, за да можем да обменяме информация, данни за заповедите и по този начин да управляваме и да обслужваме по-добре съответните засегнати лица. Имам предвид езиковите различия, например, езиковите различия, в резултат на които понякога се криминализира бис и нидем съответните компетентни служби трябва да са в непрекъснато сътрудничество, за да се избегне именно това. Освен това, сътрудничеството и комуникацията между всички работещи по този въпрос институции трябва също да бъде плавна. Освен това, изискваме механизъм за оценка на постигнатите резултати от тази инициатива, за да може всички показатели и статистически данни да ни помогнат да изработим съответните изводи и бъдещи мерки. След това, има нужда от просветни и информационни кампании на европейско равнище, които да популяризират резултатите на тази инициатива във всички държави членки и на последно място да прехвърлим тази инициатива и към трети държави членки чрез Европейската служба за външно действие, както и политиката за външна политика на Евросъюза. Това са петте цели, които преследват предложените от АЛДЕ и изменения. Но, пак повтарям това, което казах в началото, все още имаме затруднения. Затрудненията не са разрешени. На първо място, свързани с обхватното поле, с приложното поле на действие. Аз бих помолила на двете бях помолила двете докладчици, ако може да работят координирано не само тук в парламента, между политическите групи тук, а и с съвета и с комисията. Само така ще можем да постигнем това, към което се стремим. Благодаря. Билбао. Благодаря, госпожо Билбао. Ако няма други желаещи, да се изкажат от двете комисии. Искам да дам думата на комисията госпожа Кнюцен, моля. Uh, thank you very much, Chair. I've... Много благодаря, госпожо председател. И слушах много внимателно и с голям интерес различните изказвания. Наистина, тук говорим а, за защита срещу насилие, срещу домашно насилие. Това е нещо от изключителна важност за нашето общество. Така че комисията от самото начало поддържа целите на тази директива, нещо, което беше подчертавано неколкократно от заместник председателя на комисията Вивиан Рединг. Бяха повдигнати редица въпроси в предходни случаи и на 8 април ние издадохме становище, което беше разпространено в парламента. То се фокусира върху инициативата и върху а, широкия обхват. Ние смятаме,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 това излиза извън обхвата на член 82. По този начин обхвата става прекалено широк. Нашето мнение е, че мерките според тази директива, както изглежда тя сега, трябва да взима предвид действията спрямо криминалните прояви в контекста на наказателните кодекси. Наистина трябва да се концентрира небе повече върху върху правната основа, нещо, което беше казано а, вече тук и трябва да провеждаме и следващи дискусии, така че да може наистина да се а, осигурява защита на различните лица и тази защита да има солидно правно основание. А, виждаме, че повечето представители тук поддържат това становище, тъй като разгледахме внимателно предложенията, които са представени тук. Ние, също като вас, искаме много да намерим практически подход, така че да се предприемат мерки в рамките на гражданското право. А, Държавите членки се нуждаят от а, помощ, ние осъзнаваме това, а, ние трябва да се съобразяваме и с техните изисквания спрямо гражданското право, спрямо наказателното право. Така че наистина трябва да помислим за практически подход напред. Това беше подчертавано и от госпожа Рединг неколкократно. Тя неколкократно е подчертавала своята ангажираност и е казвала, че приема много сериозно а, начините и подходите за защита на лицата в обстоятелства, които са обословени от гражданското право тези идеи формират, ще формират и изчерпателния, цялостния пакет за защита на лицата, който се надява да бъде готов през 2011 година. По този начин ние се надяваме да успеем да защитим цялостно жертвите. Надяваме се, че този пакет, който ще бъде през 2011 година, да съдържа конкретни мерки, които да гарантират защитата на лица, които се възползват от мерки по гражданското право и искат да а, отидат в друга държава членка. А, нещо, за което говорим тук. Осъществяваме подготвителни а, дейности, така че работата ни да може да доведе до изготвянето на отделен инструмент, на отделни мерки, които да взимат предвид конкретно специфичните особености на отделното гражданско право. Не знаем все още какви ще бъдат конкретните мерки, но искаме да подчертаем своята ангажираност и желание да, под, да съществяваме напредък в тази област взеха се предвид някои предложения от края на а, май, които бяха а, изключили определени аспекти от гражданското и административното право. Това е взето предвид. А, също така сме взели предвид и лицата, които се защитават по мерки, които са предопределени от гражданското право и се опитваме да гарантираме, че лицата няма да загубят тази защита, когато преминават през отделните държави. Също така изготвяме и оценка на въздействието. Тя ще бъде готова следващата година. Стотици експерти участват в изготвянето на тази оценка. Те провеждат интервюта и а, прилагат различни други а, методи, така че наистина се надяваме, да се бъде разработен качествен механизъм за използване на мерки за защита, обословени от гражданското право. Провежда се и обществена консултация. Тази консултация ще приключи в края на септември. Отговаря се на различни въпроси и се надяваме, че тези отговори ще ни помогнат и ще бъдат интегрирани в пакета за защита на жертвите. Всичко това демонстрира нашите усилия, чрез които се опитваме да постигнем напредък по същество, а не само да работим по правните въпроси. Разглеждаме и учредителните договори, както и различните други документи, които формират правната основа, но наистина се опитваме да гарантираме тази солидна правна основа, която да не противоречи на постигнатото, така че Наистина, според нас, това е най-устойчивия път, който ще ни доведе до необходимия напредък. Благодаря ви много. Благодаря ви. Сега ще чуем и позицията на Белгийското председателство в лицето на госпожа Деканц. Имате думата. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за възможността и аз да взема отношение от името на Белгийското представителство, тъй като това е първият път, когато говоря пред вас, искам на първо място да ви изразя благодарността си и възхищението си от вашата работа, от работата ви по това досие, което цели да защити всички жени и всички лица, заплашени от насилие. И слушах вашия дебат с голям интерес. Следя го внимателно и виждам как всъщност предлаганите изменения съдържат много новаторски елементи. Така че ви уверявам, че съветът осъзнава колко е важно сътрудничеството му с парламента за подобряване на приложното поле на тази директива. От името на Белгийското председателство ви уверявам, че защитата на жертвите на насилието и на най-уязвимите жертви от тях са всъщност един от нашите приоритети. И продължаването на тази директива, всъщност работата по нея за европейска заповед е сред главните ни приоритети проекто директивата до момента е срещнала не едно затруднение. Най-важното затруднение е правната основа и приложното поле. Тук има две главни тенденции. Едните, по-малкото всъщност, искат по-ограничено поле на действие – мнозинството иска по-широко приложно поле. Испанското председателство, като, тъй като не успя да стигне до компромис, тръгна на една средна инициатива, в смисъл на инициатива, търсеща златната среда. А именно, а именно чрез включването на възможност за апелиране, за обжалване пред един наказателно правен орган. Дебатът на министрите по време на Юнският министерски съвет успя да стигне до заключението, заключение формулирано от Испанското председателство, че съществува достатъчно интерес по този въпрос и ще се продължи сътрудничеството между съвет и парламент в този смисъл работата на парламента ще бъде нашата главна опора, когато започнем да изработваме нашите изводи, нашите смисъл на съвета. Председателството ви уверява в добронамереността си, в желанието си да започне дебат и преговори, възможно най-рано, за да може постигнати от нас резултат да бъде прост, приложим и практически. Благодаря. Много ви благодаря. Сега ще дадем думата на двете отговорни докладчици. Първо давам думата на госпожа Хименес Беседил. Моля. Eh, благодаря ви. Благодаря ви за всичко, което казахте, вие колеги, както и специалистите от съвета. Това е много важно, защото знаем, сега вече знаем в каква посока трябва да работим. Успях да установя, че по-голямата част от нас всъщност се безпокои от това, което аз подчертах още в самото начало, а именно това, което и нас, докладчиците, най-много ни тревожи и вълнува, а именно непримиримите позиции. Това, че вместо да доближаваме позиции, ги раздалечаваме. Често сме работили на съвместно заседание с съвета, с комисията, така че сега при Белгийското председателство ще продължим в този дух. Първото заседание е насрочено на за 16. Диалогът ни пък с комисията е от край време много плавен, много бърз. Те също се приближават към нашата позиция. Така че изводът, който може да си направим от работата през последните месеци е, че не бива да сме непримирими защитници на нашата собствена позиция, че можем да се приближим към позициите на другите и да потърсим начин да прехвърлим мостове през бездните, които ни разделят. Освен това да не забравяме, че държавите членки имат своето собствено мнение имат желание да запазят собствената си независимост. В някои държави членки има, има съответни юридически разпоредби, които независимо от това каква е управляващата ги партия, имат национални законодателни разпоредби, които не им позволяват просто да приемат тази европейска заповед просто и безпроблемно. По въпроса сега за базите данни, както подчерта господин Яколино, който освен това подчерта, че няма нужда от определене на точни срокове. Аз обаче в този смисъл съм на друго мнение. Смятам, че трябва да има срокове, за да може след това да се измерва постигнатият резултат. Така, когато имаме определен срок, ще знаем как трябва да определим графика на заседанията си тук в парламента или с съвета, с комисията. Това е всъщност едно от нашите главни задължения спрямо жертвите. Не можем ние да дебатираме безкрай. Крайният резултат се очаква от нас, от хора, които страдат и са обект на насилие. Ето за това всъщност смятам, че така както ви разказах сега тук в тези последни бележки, трябва да продължим да работим. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Ромеро. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам сега с тези си думи да убедя Еврокомисията. Винаги всъщност съм се опитвала да я убедя. Наистина, комисията още от самото начало защитава идеята за успоредни мерки, които могат да съпровождат наказателните мерки в страните, в които това е наказателно правен въпрос. Аз обаче смятам, че това можеше да се направи чрез предложение за директива, придружаваща предложението за директива на съвета. И така ние просто всички техни текстове бихме просто ги включили като изменение в нашата проектодиректива. Действали сме вече по този начин. В момента, в момента всъщност водим един кух дебат, лишен от смисъл. Този въпрос за правната основа е въпрос за разрешение на разпределение на правомощията. Няма значение кой предлага. Няма значение дали е съвета или ние. Това, че идва инициативата от съвета, не бива на нас да ни служи за претекст да отхвърлим това, за да бъдем ние източника на директивата. Инициативата е вече съществува. Освен това, спешно трябва да бъде прокарана. Така че, моля, моля комисията да се да действа великодушно, ако мога така да кажа, и да позволи да приложим в този случай схемата, която сме прилагали в други случаи, като например правото на превод. Не разбирам, значи, защо сега се препъваме в едни несъществуващи всъщност препятствия. Тази за европейска заповед за закрила се отнася на първо място до насилието срещу жените. Така че, от частното тръгваме към общото. След това ще обхванем всички жертви – Безспорно има случаи на насилие във всички държави членки. Във всички държави членки има някакъв специфичен правен инструмент, в който всяка държава членка се справя добре или зле с проблема. Защо Европейската комисия не отчита тази реалност и продължава да се осланя на този фалшив несъществуващ аргумент за различните правни основи? Мисля, че все още има време да обърнем курса. На 29-ти имаме ориентировачно гласуване. За това тук се обръщам днес към вас с молба да говорим по, същества, по същество, да не говорим за правни основи, когато всъщност имаме предвид нещо съвсем друго. Ако комисията и съвета не се разбират и са в един уборство, защо трябва в парламента да страдаме? Благодаря. Ромеро. Благодаря, госпожо Ромеро. Искам да ви напомня, че ориентировъчното гласуване ще е на 29 септември. Това всъщност е и датата на нашето следващо заседание. Преди да приключим общото ни заседание за днес, искам да се възползвам от възможността и да благодаря на моя колега председател от комисията Либе, господин Лопес Агилар. Благодарности и за членовете на двата секретарията. Благодаря на всички колеги. Отлично сътрудничество по общите въпроси, по които работим. Много се радвам, че успяхме да осъществим такова отлично сътрудничество. Благодаря на всички, които участваха в днешното заседание. Благодаря на всички служители от секретарията и разбира се на преводачите, които ни помогнаха да осъществим днешното заседание. Отново ви благодаря за днес. Следващото ни заседание на 29 септември. Благодаря. Thank you. Thank you for good cooperation. It's a pleasure to work with you